Hello to everybody. Здравейте всички. Радвам се да ви видя след почивката. Честите нова година на всички. Малко закъсняло пожелание, тъй като вече е края на януари. Имаме много работа. Мисля, че можем да започнем. Първо, приемане на дневния ред. Имате ли предложения? Господин Петън, имате думата. Благодаря, госпожа председател, и честита нова година и на вас. Имам въпрос към дневния ред. Не, не разбирам защо защо споразумението за оттегляне на Великобритания и писмото към това, тази точка е отделено. Имаме писмо, в което ясно се казва, че ще има среща на комисията на 22 януари тази година и виждам гласуването в дневния арест и не виждам това да е включено, да има гласуване или обсъждане по тази точка. Това становище и писмото, за което знаем от 5 месеца, защото преди 5 месеца беше взето решение от координатите, че ние ще отговорим на искането за становище. И а, в тези 5 месеца са се провеждали различни срещи извън тази а, комисия и само преди два дена Имаше готово становище, нямах възможност да го разгледам, да участвам. И този, тази комисия никога не е обсъждала този въпрос фонда за а, а, приспособяване, поне два пъти сме го, три пъти сме го обсъщали, другите фондове няколко пъти. А мисля, че това е много важно. За това ви моля да се намери време в а, дневния ред, което може да е утре сутрин, преди гласуването да обсъдим това писмо. Any remarks from the Имате ли коментари от координаторите, може би от страна на координаторите по този въпрос? So, we'll... Изглежда няма коментари. Отбелязваме си вашия коментар, господин Петън. Виждам, разбирам вашата позиция. Само за позицията трябва да кажа, че тя беше прозрачна. Вие бяхте информирани за позицията. И ако има интерес, днес след обед имаме среща на координаторите, това може да се обсъди. Госпожо председател, казвате, че има възможност да говорим за това преди гласуването или след гласуването. Госпожа Рафалска има думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, Безспорно става дума за въпрос, който изисква по-задълбочено разглеждане и ако съществуваше възможност да проведем дискусия и да променим в тази връзка дневния ред, ние сме за това да се отнесем сериозно към това предложение и да го приемем. Yeah, unfortunately... За съжаление, този въпрос може да се обсъди, но само след гласуването, не преди гласуването. Знам как ви звучи това, съзнавам положението, но няма място за обсъждане на този въпрос преди гласуването. Извинете, искам да приветствам нашите гости. Добре дошли. So, my dear colleagues, let me... Колеги, приветствам с добре дошли на днешната ни среща двама министри а, от Хрватска, които а, представят а, председателството, а министъра по пенсионната система. А, Весна Берсовски, която е а, е, министър а, е, по, по демографските въпроси. При тях има много предизвикателства. Това включително е, Брексит и а, финансовата рамка за 21-27, но това не е всичко. Вие наследихте някои недовършени законодателни досиета, координация на а, системите за социална сигурност. Например, в рамките на вашето председателство вие трябва да работите по този въпрос съвместно с нас, разбира се. И днес всички искаме да чуем за приоритетите на хърватското председателство които, доколкото разбирам, се съвпадат с приоритетите на нашата комисия. Сега ще дам думата на господин Аладронович, министър на труда и пенсионната система. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е привилегия и чест да бъда тук и да представя приоритетите на хрватското председателство заедно с министъра Бедекович. Това е нашето първо пред, председателство. И ние сме много горди, че в следващите 6 месеца ще защитим това, което нашите граждани участват от нас. Това означава създаване на работни места, равни възможности и заетост във всички части на Европа. За Харватия това е най-новата държава членка на Европейския съюз и това е възможност да се обвърже по-здраво с европейското семейство. Преди да представя нашите приоритети, искам да благодаря на финландското и на румънското председателство за всички усилия. И програмата на хърватското председателство се базира на общите европейски ценности, общия интерес и а, спазването на альтернативите, които изникнат. Сигурност, качество на живот, това са част от нашите приоритети – ето защо в рамките на нашето председателство ние ще се опитаме да постигнем напредък по тези теми, които са важни за нашите градещи, граждани и ще повлияят върху трудовите условия и живота на нашите граждани. Европа, която свързва, която влияе, Европа, която защитава и Европа, която а, закриля. Без силна конвергенция и устойчиво и включващо развитие, няма да запазим социалния статут за следващите поколения. По тази причина ние смятаме, че прилагането на принципите на Европейския фонд за социални права е ключов по отношение на социалната политика и заедостта и води до Прилагането на тези принципи е много важно за нас в рамките на този цикъл. Ние сме убедени, че ще получим подкрепа от Европейския съюз. Тъй като сме най-новия член на Европейския съюз, ние смятаме, че кохезионната политика позволява да укрепим европейската идентичност на нашите граждани до сега разпределението на благата не беше равно на всички места в Европейския съюз и ние искам да намерим решение за това и да се погрижим за най-уязвимите групи. Искам да им обърнем специално внимание, да имат те по-добри перспективи, по-добра интеграция в обществото и достъп до трудовия пазар. Трудовия пазар а, в Европа се нуждае от повече квалифицирани а, работници. И за това ще се грижим за конкурентоспособността на нашите работници и конкурентоспособността на Европа. Ето защо заетост, конкурентоспособност ще бъдат приоритети, спазвайки всички ценности пред 21 век. Заздравяване на уменията, които са свързани с технологичното ниво, както е в, на други места в света, необходимите умения са а, двигателя на прогреса. Уменията, а, които са необходими от работната сила, ще бъдат нашият приоритет и за това ще започнем дебат по това как да се съчетаят уменията, необходими за работниците на трудовия пазар. За това ще предложим модел за учене през целия живот, който да е устойчив, защото цифровизацията изисква нови умения и постоянно обновяване на нашите умения. За да подчертаем важността на този проблем, ще направим предложение на съвета да се работи по уменията и развиването на уменията. Ще се на 12 и 13 май в Добровник ще се проведе а, министерска конференция по тази тема. Също за това, колкото се може по-бързо решение по финансовата рамка е необходимо. Освен това, условията на труд в Европа са на много високо ниво, но все и още има какво да се направи справедливо разпределение на труда. Втора точка. За да се справим с промените на трудовия пазар, трябва да вземем предвид това различните аспекти на иновативни форми на работа, диалог с всички социални партньори и с участниците в трудовия пазар – след това решение за предизвикателствата пред сегашното общество е ключово. Целта е да създадем работните места и да, работни места и да запазим съществуващите, да дадем възможности за развитие на малките и средни предприятия. Особен акцент ще поставим в началото на нашето председателство – върху диалог с социалните партньори по всички въпроси, включително бъдещето на Европейския съюз, неговата економика и особено социалното измерение. Тези теми са изключително важни за всички и е хубаво да чуем мнението на всички. Ако искаме общо бъдеще и просперитет за Европа, това трябва да е резултат от диалог, спазване на правилата и съвместен диалог – приятелство, сътрудничество. Това, в този дух ще позволим на Европа да се а, развива и а, да а, изпълним нашето мото заедно за бъдещето. А, сега а, ще дам а, думата на господя Бедекович, която е министър на демографията, семейството, младеща и социалната политика. Хвала вам лепа, уважена. Много благодаря. почитаеми членове на Комисията по заетост и е, трудови взаимоотношения, госпожо председател, скъпи координатори на парламентарните групи. За мен е голяма чест и удоволствие да бъда тук днес заедно с моя колега господин Аладрович, министър на труда и пенсионната система. Ще ви представим приоритетите на хрватското председателство на Европейския съвет. Ние сме най-младият член на Европейския съюз от 6 години и половина и сега поемаме председателството на Европейския съюз. Това е голяма чест за нас. В времето, с което разполагам за изказване, ще ви представя основните ключови елементи на нашето председателство в областта на социалните въпроси. По време на нашето председателство ще се съсредоточим върху области, където Европейския съюз може да създаде добавена стойност в стратегически посоки. В същото време ще се опитаме да получим консенсус от всички страни и да се справим добре в ключов момент на изграждане на нова институционална рамка за планиране и в момент, в който Обединеното кралство се оттегля от Европейския съюз, това е свързано с нови предизвикателства съгласно насоките за новата стратегическа рамка за периода 2021-2027 година и в сътрудничество с председателството ние изготвихме нашата програма, която се гради на няколко основни стълба по време на, първи, на тези 6 месеца ние ще се съсредоточим върху а, укрепването на Европа а, и ще се опитаме да укрепим позицията на Европейския съюз в а, света. Ние ще председателстваме съвета ЕПСКО. Къде реч о социално? Заедно с моят колега Аладрович. Когато говорим за социални политики, планираме два ключови приоритета. Първо, демографските проблеми и бъдещето на социалната политика. На второ място, ролята на жените и равнопоставеността на половете на пазара на труда. Уважаеми членове на комисията, когато говорим за демографските предизвикателства пред социалната политика. Ви припомням, че повече от половината държави в Европейския съюз са засегнати от различни демографски тенденции. Справянето с тези тенденции са сред приоритетите на новата стратегия на Европейския съюз до 2024 година. И за това ще насърчаваме дискусията относно намирането на решения и ще търсим политики в подкрепа на семействата и по-добър баланс между професионалния и личния живот. Наясно сме, че социалните политики са по-голямата си част правомощия на държавите членки. Но трябва да сме наясно какво може да направи Европейския съюз, за да се справи по-добре. Ще обсъждаме политики за развитие, свързани с създаването на качествени и достъпни социални услуги – ще отделим и специално внимание на борбата против бедността и за включването в обществото на най-уязвимите групи, особено деца и хора с увреждания. Вторият приоритет на нашето председателство е равнопоставеността на половете и овластяването на жените на пазара на труда. Жените са част от трудовата сила и заетостта им е предпоставка за тяхната независимост, както и е в основата на стабилни економически растеж. Затова нашата цел в рамките на приоритетите ни е да увеличим участието на жените в пазара на труда. Планираме също така да изследваме взаимозависимостта между економическата пасивност на жените и причините, поради които жените не могат да се върнат или по-трудно се връщат на пазара на труда. Ще обърнем внимание на възрастните хора, на дългосрочната грижа и ще анализираме а, тези феномени и ще предложим а, решения за проблемите. Планираме заключение на съвета в връзка с а, дългосрочната грижа по домовете а, и ще обърнем внимание също така на други демографски проблеми. Ще организираме различни събития, на които ще представим нашите приоритети. В края на януари ще проведем конференция на високо ниво в връзка с участието на жените на пазара на труда като печалба за обществото. Ще обсъдим равнопоставеността на мъжете и жените на пазара на труда и ще се застъпим за равно участие на жените в трудовия свят. По отношение на приоритета демографски предизвикателства, ще организираме конференция на министрите на тема демографски предизвикателства и възможности. Тя ще се проведе на 6 7 април целта на тази конференция ще бъде да се започне задълбочена дискусия по демографските проблеми в Европейския съюз и да се обмени опит, както и да се намерят възможни решения. Планираме още една конференция, свързана с хората с увреждане, тяхната, техните асоциация от 8 до 10 май ще се проведе тази конференция ще обсъдим прилагането на Европейската конвенция за хората с увреждания и други свързани с това теми. Друго важно събитие е конференцията за интегриран подход, насочен към децата в риск до, от 8 до 10 юни. Целта на тази конференция е да говорим за предизвикателствата и да обменим най-добри практики, свързани с превентивни политики, насочени към децата в риск. Ще има и неформална среща на съвета ЕПСКО от 25 и 27 април. Там ще обсъждаме всички актуални теми, свързани с заетостта и с политиките за заетост. Почитаеми членове на Европейския парламент, това беше само основна информация за дейностите на Хрватското председателство в социалната сфера. Искам да използвам а, възможността да подчертая, че живеем в бързо променящ се свят и сме наясно с предизвикателствата пред модерните общества. Затова по време на нашето председателство ще се опитаме да бъдем безпристрастен и честен посредник и да направим най-доброто, за да постигнем подобряване на живота на европейските граждани. Обедена съм, че ще можем да работим с вас в тесни взаимоотношения. Много ви благодаря за вниманието и съм готова да отговоря на всички ваши въпроси. Много благодаря на нашите гости за краткото представяне на приоритетите на хрватското председателство. Сега искам да дам думата за пръв кръг от въпроси на нашите координатори а, и на гостите за отговори, след което ще дам думата на членовете на нашата комисия за един втори кръг от въпроси. Господин Радке, първият оратор, заповядайте. Да, госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Искам да благодаря най-сърдечно за направените презентации. Вие поемате председателството на съвета. А, всъщност, може би трябва да изчака малко, докато превключите на превод. Сега всичко наред ли е? Да, добре. Вие поемате председателството в един много сложен момент, в трудна ситуация. Има редица неща, които вие отчасти засегнахте и те трябва да бъдат сега уредени. Бих искал да посоча, че аз съм изключително благодарен за това, че вие отбелязахте като успех е ЕФС+, за мен това е нещо много важно и искам да чуя нещо повече в тази връзка от вас, имайки предвид е, МФР и текущите преговори, носят се слухове, че средства от ЕСФ сега ще бъдат прехвърлени в новия фонд за справедлив преход. За мен това е тема, по която аз бих казал, че е, изрично приветствам създаването на фонда за справедлив преход, обаче прехвърляне от левия джоб в десния джоб, просто така да се прехвърлят средства – мисля, че не е уместно, защото по този начин се настройват е, различни групи една срещу друга. Така че в този случай аз бих искал да чуя каква е вашата позиция предвид следващото развитие на ЕФС. Освен това, вие засегнахте ролята на социалните партньори и то многократно засегнахте тази тема. Аз бих искал да ви благодаря за това изрично, защото смятам, че утвърждаването на силни социални партньорства е нещо добро. Разбира се, в много държави членки има още много какво да се направи в тази насока, но пак бих искал да кажа, че това е от основно значение предвид е, трудовото възнаграждение, така че аз бих искал да чуя какво е мнението на Харватското председателство за европейската минимална заплата. По време на германското председателство ще се изостри спора по този въпрос, обаче консултацията с социалните партньори или по-скоро консултациите текат е, още от сега. Е, това е една от важните задачи и за това аз проявявам интерес каква е вашата позиция по тези въпроси и дали вие бихте искали да тласнете напред диалога с социалните партньори. И сега конкретно по темата младежка безработица, е, как ще продължи развитието на Европейската младежка гаранция, за мен е важно, преди да дадете отговор на въпроса, как би трябвало да продължим по-нататък. Трябва да видим доколко ефективно са използвани средствата в миналото. Така че в тази връзка ме интересува каква е вашата оценка предвид вашата собствена страна, колко ефективно са изразходвани средствата във вашата страна в тази връзка и какво още може да се направи. Госпожа Юнгерио. For... Благодаря и благодаря на двамата министри за тяхното присъствие и за представенето на тяхната програма. Действително, мога да си представя, че е особен момент да председателствата Европейския съвет само 6 години след вашето присъединяване към Европейския съюз и моментът, както казахте и вие, е сложен. Въпросът ми първо е Можете ли да кажете кога, в кой момент ще имате ясен мандат във връзка с МФР? Защото това е важно за нас. Важно е, разбира се, за целия Европейски съюз, но е важно за фондовете, за кои, които са в нашите правомощия. Оставам с чувството, че в съвета не се гледа с добро око на съвместното вземане на решения. Това е много важно във връзка с ЕСФ. Вторият ми въпрос също свързан с финансите – много ми хареса вашата забележка за прилагането на Европейския стълб за социални права. Но прилагането на стълба за социални права трябва да бъде подплатен с средства. И се питах как можете да убедите останалите държави членки, така че те да се съгласят да отделят средства не само за Европейския зелен курс и за Фонда за справедлив преход, а и за социални въпроси. Например, гаранциите за децата. Чухме вече изказвания от хрватското председателство по този въпрос. Ако искаме гаранцията за децата да бъде успешен проект, трябва да има ясно заделени средства още в началото на работата по новата МФР. Господин Писларо. Господа министри, поздравления за амбициозната програма, която представихте. Радвам се, че споменахте толкова ключови въпроси за нашето общество и от името на групата Обнови Европа в, групата по, в Комисията по заетост ви пожелаваме успех да се справите с всички въпроси. Вие споменахте, че балансираната мобилност и движението на високо квалифицирани хора е много важна. Но какво ще направите, за да улесните тази мобилност? В момента процесът е много бюрократичен и много труден законодателството трябва да бъде променено. Същото въжи и за координацията на, на пенсионните системи. А, ние смятаме, че трябва да се промине, премине към цифровизация на системите и по този начин ще работим за нашите граждани. трябва да работим в тяхна полза. какво е вашето отношение по регламент 883. Вие споменахте, че ще обърнете внимание на прилагането на Европейския стълб за социални права и ще се борите за предотвратяване на бедността сред най-уязвимите групи, деца, хора с увреждани и така нататък. Не чухме нищо за недостига на жилища. Този парламент отделя внимание на този въпрос. Действително да се борим с бедността и изключването е важно, но ще включите ли в вашия дневен ред и проблема с жилищната криза? Много благодаря. Госпожа Ланганзипен има думата. Уважаеми господа министри. Радвах се да чуя програмата за вашето председателство. Вие говорите за, раз... за равни възможности и защита за хората в риск от изключване, бедност и така нататък. По време на вашето председателство ще се борите с заличаването на бедността и социалното изключване сред най-уязвимите групи деца и хора с увреждания. Радвам се, че планирате конференция за хора с увреждания и ще работите също така и с роми. Бездумността също е един проблем. Знаете, че по европейските улици има хиляди бездомни хора и те са изключени от човешките права и достоинството. По време на пленарната сесия миналата седмица аз призовах за създаване на стратегия за справяне с бездомността която да включва проактивни и реактивни мерки, а, за да няма хора лишени от а, основни права. А, и се надявам, че тази тема ще бъде засегната и в съвет. Мадам Жаме, плиз. Госпожа Жаме. Благодаря, госпожо председател, госпожо министр, господин министр. Аз ви чух да говорите за равенство между половете, за демографските проблеми, също така за професионални проблеми. И аз, господин министр, ви чух също да говорите за качеството на работните места. Може би ще трябва да се говори за мобилността или за командированите работници. Може би ще трябва да говорим за блокиране на системата за сигурност сигурност в Европа и е, разбира се, за това стана дума по време на финландското председателство, но може би ще продължим по тази тема. Може би е добре да представите вашия метод, за да излезете от механизма на решения на Европейския съюз. Вие ще подкрепете ли една Европа, която е фокусирана върху суверенитета на държавите и на народите, госпожо министър? Ще зачитате ли различията между държавите и тяхната компетентност. Какво искате да предложите във връзка с строгите економии в Европа? Наш по-специално тук искам да посоча нашата социална система във Франция и накрая каква е вашата е, политика на включване на мигрантите в пазара на труда, което всъщност става за сметка на нашите съотечественици. Като се има предвид е, европейската политика, която показва много отклонения, какво искате да направите във връзка с достойството на работниците и е, какво искате да направите за социалния дъмпинг предвид е, командированите работници. Аз искам да повторя още веднъж по този повод. Госпожо министър, господин министър, уважаеми колеги, ще сложим ли край на економиката, която е във вреда на нашите граждани, а не им служи. Благодаря. Мадам Рафалска, please. Благодаря, госпожа Рафалска. Госпожо председател, госпожо министър, господин министър, дами и господа, вие представихте много амбициозни предизвикателства, приоритетите също бяха представени много добре, но времето за изпълнение на тези амбициозни цели и приоритети е твърде кратко. Вече сме в края на първия месец и скоро ще дойде германското председателство. Много често обаче се получава така, че времето за изпълнение на набелязаните цели е твърде малко и началото в случая е много трудно, защото се намираме в началото на периода на МФР. Аз винаги имам впечатление, че председателствата, харватското и германското също, са белязани от една а, задълбочена дискусия, но кога ще дойде момента, в който ние ще пристъпим към конкретни действия, тъй като сме изправени пред много предизвикателства. Тъй като те са много, ние едва ли ще можем да успеем да се справим с всички. Така че е, винаги държавата, която поема председателството, има амбицията да изпълни определени цели, но сега в случая искам да се спра на демографските проблеми, които всъщност изискват дългосрочна перспектива за решение. Как вие бихте искали да гарантирате дългосрочната перспектива за решение в тази сфера? Ще има неща, които ще се повтарят. Това беше споменато от колегите, минималното заплащане в Европа, младежката гаранция и сега, ако преминем към консултации, аз искам да попитам какъв ще бъде техния предмет. Има ли някакъв официален документ? Също така искам да ви попитам как вървят нещата във връзка с координирането на социалните системи. Имате ли някакъв график за това? Искате ли да ускорите изпълнението на тези дейности или желаете по време на вашето председателство тази точка да не бъде приключена? Защото в крайна сметка ние спряхме в даден момент – Когато говорим за недостатъчно работни места за жени, аз искам да ви попитам какво смятате да направите във връзка с присъствието на жените на пазара на труда. Разбира се, има характерни специфики във всяка държавна членка и пасивността в тази насока може да се дължи на различни причини в различните страни. Какво е вашето мнение – за развитието на социалните услуги. Ако имате приоритети един, два или три, кажете, кой от тези приоритети е най-важен за вас? Uh, uh, Господин Вилонсон, успех за вашето председателство и благодаря, че дойдохте на нашата среща. Имам въпрос за вашата програма. Вие казвате, че ще работите по Европейския стълб за социални права и ще се опитате да се справите с новите предизвикателства на трудовия пазар. Има много предизвикателства, ниско заплащане, което е за много хора в Европа, несигурна заетост в нашите държави членки и Моята позиция е, че най-хубавото нещо, което може да се направи, е, за да осигурим достойни условия на труд и заплащане, е да има силно колективно договаряне. Но искам да чуя какво е вашето предложение конкретно, как ще се справите с тези нови предизвикателства на трудовия пазар. След първа, първия кръг от въпроси ще чуем първите отговори. Кой ще започне? Господин министър, имате думата. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, zahvaljujem se na ovoj prvoj rundi pitanja, pa ću iz domene. Уважаеми депутати, искам да ви благодаря за тази е, въпроси е, и от името на нашето министерство ще се опитам да отговоря максимално много на тези въпроси въпроси. Опитах се да ги синтезирам въпросите и да ги подредя по тема относно многогодишната финансова рамка. Мисля, че всички знаем, че на базата на заключенията от 2019-19 е, януари на съвета господин Шарл Мичел – спомена, че трябва да се продължат преговорите за финансовата рамка и ние като сегашно председателство искаме да подчертаем, че това е обща практика, когато не може да се постигне споразумение на техническо ниво. Съзнаваме колко е важна многогодишната финансова рамка, какво означава тя. И, но към този момент не можем да кажем нищо повече. Разбира се, председателството ще направи всичко възможно, за да постигне е, компромис по всички въпроси, но на този етап, по отношение на многогодишната финансова рамка и секторните преговори, се намираме в ситуация, в която трябва да изчакаме, за да видим какво ще се случи. За МФР – и SF+. В момента се провеждат преговори за това какво трябва да представлява Европейския социален фонд Плюс и все още няма решение по тази тема. Надяваме се резултатите да са следните Европейския социален фонд плюс през следващия период да доведе до добри резултати, както и до сега. За хрватското председателство е важно да се добави социалното включване, включване, да се увеличат стандартите на образование и най-важното това да повлияе положително за сближаването на държавите членки, за минималната работна заплата. На 14 декември Европейската комисия публикува първото си, първата си чернова за документа за минималното заплащане. Знаем колко е важна тази тема, колко е важно минималното заплащане като социален механизъм и сегашните държави членки са дефинирали по някакъв начин минималната заплата в съответните страни. Това, което ние се опитваме да направим, това досие да бъде представено на съвета ЕПСКО и се надяваме дискусиите да се проведат преди края на нашето председателство и по някакъв начин е, да е, дефинираме рамката, в която договаряме с държавите членки. Така че по минималната работна заплата към момента нямаме конкретна информация. Ще можем да го обсъдим в бъдеще и да видим какви са потен... как ще изглежда една е, потенциална система в бъдеще. Знаем, колко е, е сложна и взискателна тази тема и колко трудно ще се постигне компромис. Относно въпроса за прилагането на Европейския стълб за социални права. Европейския стълб за социални права дава политически насоки за това как трябва да подходим към социалните права като цяло и в случай, че се и когато се прие през 2017 година, всички държави членки и а, държавни ръководители е, а, обсъдиха а, стратегия 2010 и а, всички се съгласихме, че е важно Европейския съюз за социални права да се включи във всички наши дейности. Да действаме като неутрален а, брокер по тази тема. По регламент 883 координиране на системите за социално осигуряване – ние знаем колко е важен този регламент за всички граждани и съзнаваме ситуацията, в която се намира в момента това досие, колко е сложно и се надяваме в съвместна работа с парламента и с комисията и а, в, в при договорка с а, държавите членки ще постигнем компромисен вариант, за да, защото ни е нужен компромис на всички засегнати страни, за да постигнем крайен резултат за това досие, тъй като то е много важно. И е много важно това досие да бъде прието. Важно е, защото определя правилата за мобилността на работниците, които се движат в Европа. Относно социалните преговори и социалния диалог. Ние сме за социалния диалог, за заздравяване на социалния диалог в Европа – На 25 март ще има тристранен социален диалог. Тези теми ще бъдат обсъдени, например, колективното договаряне и укрепването на социалния диалог. Но това, което ще се опитаме да направим, е да стимулираме укрепването на социалния диалог, защото вярваме, че той е много важен – и най-добрите решения могат да се достигна, постигнат само в рамките на колективното, социал, колективното договаряне. По всички досиета, по които работим, социалният диалог ще бъде на най-високо ниво. Мисля, че отговорих а, на а, основните въпроси. Сега ще дам думата на госпожа Бедекович. Много ви благодаря. Както и направи моят колега, ще се опитам да групирам отговорите по теми. Първо всички въпроси, които са свързани с бъдещето на социалната политика и социална Европа. Първо, трябва да кажа, че ако мислим стратегически за бъдещето на социалната политика, обикновено смятаме, че трябва да се адаптираме към бързите промени, които се случват в всички страни на Европейския съюз в днешния глобализиран свят. Целта на това е да се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас. Ето защо нашите политики първо трябва да са последователни и да водят до прогрес. Ако искаме да имаме устойчива система, трябва да е, работим системно и стратегически. Много е важно всички участници на всички европейски нива е, да бъдат ангажирани. Това означава, че трябва да актуализираме и всички инструменти, с които разполагаме в този контекст. Ни трябва с енергия на социалните и економически политики. и трябва социалния принцип и социалните права да бъдат в центъра на нашата работа. Социална закрила. И друг важен фактор е да се вземат предвид националните специфики и правомощията на държавите членки. Ето защо ние следим отблизо и ще продължим да правим така през следващите 6 месеца всички инициативи, които са започнати от новата Европейска комисия. инициативи свързани с бъдещето на социална Европа. И създравяването на социална Европа. Също ще се фокусираме върху справедливия преход равенство между половете и прозрачност на заплащането. Много важен много важна връзка е Европейския стълб в, социал, Европейския социален Европейския стълб за социални права, права последователно прилагане на всички принципи от социалния стълб. Върху това ще се фокусираме, защото принципите в този документ са много важни, когато говорим за бъдещето на социалната политика в Европа. Ние мислим, че Европа днес е уникална зона на справедливост, просперитет и устойчиво бъдеще и тези цели са еднакво важни. Също знаем, че нашия свят се променя бързо, появяват се нови възможности, но и нови предизвикателства. Така че в контекста на по-широките дискусии и изготвяйки плана за прилагане на социалния стълб, ще фокусираме нашето внимание върху всички предложения и инициативи на Европейската комисия. Всичко това в синхрон с нашите правомощия като а, справедлив участник в този процес. С цел да а, развием социална Европа. Един от вашите въпроси беше свързан с бедността и социалното изключване. Благодаря за този въпрос. Това е важна тема за нас. особено предвид това, че въпреки положителното развитие в Европа, риска от бедност и социално изключване е все още е много висок. И това е на ниво на целия Европейски съюз. Тази тема е много важна, особено когато говорим за деца, хора с увреждания, национални малцинства и мигранти. Всички тези групи са изправени пред проблеми, като например достъп до образование, социални услуги, достъп до трудовия пазар и до, дохода на хората в трудоспособна възраст. а, също спада и а, хората, които са на пенсионно осигуряване, също са с нисък доход. Социалната система а, е пътеводна светлина, когато изграждаме а, цялостната си а, социална политика. Ето защо стълба за социални права трябва да бъде нашия компас, който да ни насочва към целите, които искаме да постигнем. И той също е много важна рамка, за да се справим с бъдещите предизвикателства на трудовия пазар, като много измер... многото измерение на бедността, социалното изключване и социалното неравенство. Друг въпрос, който зададохте, беше за социалното настаняване и проблема с бездомността. Благодаря ви за този въпрос. Системата за социално настаняване. И това включва въпроса с бездомността. Засяга много държави членки. И това трябва да решим чрез интегриран подход. Трябва да комбинираме превенция и подкрепа на ниво Европейски съюз. Трябва да подобрим системата за събиране на данни и контрол. И трябва да включим широк спектър от участници в борбата с бездомност и социално изключване. Тези теми са важни за нас. И трябва да освободим допълнителни фондове, трябва да обменим добри практики и да общуваме помежду си, тъй като това са положителни фактори, които ще доведат със сигурност до положителни промени. Ще работим по тази тема. Друг важен въпрос. хората с увреждания. Ве, както вече казах в уводното ми слово, фокуса на нашето председателство – е върху социалното включване и подобряване на положението на хората с увреждания. Но в края на миналата година чествахме, отбелязахме Международния ден на хората с увреждания и също година на хората с увреждания. Искаме да защитим тези хора и да им предоставим възможности, като, например, правото за достъп до достоен живот. Ще подчертаем необходимостта от хоризонтален подход и за да може тези теми да станат по-видими чрез набор от политики. Нашата работа не приключва тук. Ние искаме да се уверим, че всички хора с увреждания могат да упражняват своите права и ще работим за приемането на Европейска конвенция за защита правата на хората с увреждания. Това трябва да остане наш приоритет. Информацията от статистиките, с които разполагаме, и данните, които събрахме от обществените консултации в Европейския съюз, са важен принос и ни дават поглед а, и визия за бъдещите ни действия. Тук също е важно всички да се включат на европейско ниво и е важно да има системен подход. Ще организираме конференция за оценка на уврежданията и как да се финансират а, структурите, които работят с хора с увреждания. Важно е да се обсъдят всички теми, свързани с прилагането на Европейската конвенция по правата на хората с увреждания, да се оцени оценят уврежданията, позицията а, на тези хора на трудовия пазар и се надяваме да започнем цялостни дискусии по тази тема и ще насърчим обмяната, обмена на мнения между всички държави членки. И имаше въпроси за детската гаранция – Политическата воля тук е ключова. Насоките от европейските институции и действията на всички европейски институции, по-добра връзка между отделните фондове. Всичко това са елементи, които са важни, ако искаме тази система да се укрепи. Ранна намеса също е важно освен, че спестява пари, това е ключово в борбата срещу бедността и социалното изключване, което е един вид омагиосен кръг. Очакваме тази конференция, която ще се проведе в края на първата фаза а, на детската гаранция – на 17 февруари тук в Брюксел ще се проведе тази среща. Резултатите и препоръките ще предоставят полезна информация, на която ще се базират нашите дискусии. Целта на тази инициатива е да подобри рамката за закрила на децата и техните права и трябва да продължим в борбата с бедността а, и социалното изключване на децата. Но трябва да предоставим също достъп до образование, а, до социална закрила, а, до а, настаняване на всички деца в риск. Ако правилно съм си записала, имаше и въпрос – за равенството а, между половете и за положението на жените на трудовия а, пазар. А, участието на жените в трудовия пазар а, е ключов елемент за независимостта на жените и равенството между двата полова и това ще доведе до устойчиво економическо развитие. Ето защо нашата цел е да увеличим участието на жените в трудовия пазар, трябва ни интегриран подход, който да включва добра законодателна рамка и ясно дефиниране на ролите, на ролите на институциите, наблюдаване на статистическите данни, да се приемат стратегии, които целят да решат а, този въпрос и накрая оценка на ефективност на всички мерки, които са предприяти за справяне с това предизвикателство. Въпроси, които са свързани с демографските предизвикателства. Вече а, споменах това в уводните си думи, но още веднъж нека да подчертая. Почти всички страни в Европейския съюз наблюдават промени на трудовия пазар и са изправени пред различни демографски предизвикателства. За да преодолеем тези предизвикателства е ключово, ако искаме да заздравим социалната конвергенция и устойчивостта на нашия економически растеж. Когато говорим за демографски предизвикателства, трябва да ви напомня, че Харватия беше именно страната, която започна да, първа да говори по тази тема. Ние признахме, че това е проблем в нашата страна и това беше въведено в стратегическия план на Европейския съюз за следващите 5 години. Тази тема е много важна за нас – и се надявам, че през, по време на нашето председателство ще можем да обсъждим тези теми, отрицателните демографски тенденции и политиките, които биха могли да подобрят живота на нашите граждани и да осигурят равновесие между личния и професионалния живот. Искаме да се фокусираме върху човешките ресурси, човешкия потенциал и бъдещите политики на Европейския съюз трябва да намалят влиянието на негативните тенденции. В бъдеще тези политики трябва да осигуряват стабилност и равно економическо развитие във всички части на Европейския съюз. Само по този начин ще се справим с тези предизвикателства. Нашето председателство съзнава какви са проблемите и трудностите с демографията в Европейския съюз. Знаем какви са проблемите с трудовия пазар в економиката. И за това се надяваме да започнем широка дискусия, за да обменим опит, добри практики и това да ни помогне а, с конкретни заключения. Благодаря. Благодаря. Това беше първият кръг от въпроси и отговори. Сега преминаваме към втория кръг от въпроси. Госпожа Бисов е първият оратор. При... Това са колегите, които са се записали за изказвания. Франдис, мадам Ленуар, мадам Максова, е, мадам Семедо, мистер Николао Алаванос, мистер Салиба, мистер Бърглес, и мадам Бишов. Uh, now, as така. А, и добавям към списъка госпожа Лиси и госпожа Патън. Господин, господин Патън. Uh, we have to set up rules and that would be 130 per a question. Всеки оратор ще има минута и половина за своето изказване. Благодаря ви за разбирането. Започваме с госпожа Тонц. Hvala lepa за беседа. Eh, hvala lepa tudi за vašo. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря, господа министри, за вашето представене. Радвам се, че вашите приоритети включват е, и силна Европа. Силна Европа може да съществува само когато държавите членки в Европа са силни. Всяка верига е толкова силна, колкото най-слабата и брънка. И знам, че а, разполагаме с а, различни фондове за стимулиране на конкурентоспособността, а, фонда за сближаване, социалния фонд. Вие ще водите и преговорите по многодишната финансова рамка. Много се радвам а, и се надявам, че вие ще се застъпите за това средствата от Европейски социален фонд да не бъдат преляти в фонда за справедлив преход. По демографската ситуация, вие отчитате, че това е нарастващ проблем, но искаме да чуем нещо и за решенията. И бих искала да предложите реални решение за нарастващия демографски проблем. Какво според вас могат да направят европейските политики? Знаем, че а, държавите членки имат а, основните правомощия. А, но въпреки това, а, знаем, че младите хора от а, Харватия и а, моята държава Словения а, трябва да останат в своите държави. Следващият оратор. Много благодаря за представенето и за подробните отговори на министрите. От името на колегите, които следят развитието на ЕСФ Плюс, ще се върна по този въпрос, който помага, този фонд помага на милиони граждани. Първо поздравявам договорния екип от Харватия за добрия подход по време на първият конструктивен диалог, който се проведе преди няколко седмици. Надяваме се да напреднем бързо, но въпреки това съм загрижен по няколко въпроса. По време на финландското председателство имаше предложение за намаляване на бюджета. Загрижен съм и а, във връзка с а, новините, че а, повече, а, дори повече средства трябва да се отклонят а, от а, ЕСФ към а, Фонда за справедлив а, преход. Очакваме това да даде голямо отражение в държавите членки. А, голям проблем е включването на много важни аспекти, свързани с ЕСФ в преговорната котия за МФР. Ние сме против този ход и това включване. Надяваме се е, това да не се случи. Госпожа Рондинели и госпожа Залевска, моля да се готвят. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, господин министр, госпожо министр, сред вашите приоритети беше посочено продължаването на процеса на разширяване с включване на балканските страни. Определени основни права трябва да се ползват с закрила, също така и определени права в рамките на труда. Ако социалните аспекти не бъдат взети достатъчно предвид при разширяването, тогава възникват вреди за всички държави и това видяхме при последния кръг от разширяването. Това въздейства не върху всички държави членки, но о, има връзка с неща като социален дъмпинг и други, защото всъщност нещата не се уреждат от само себе си и е, тези неща могат да се повторят отново. Какво ще направите, за да избегнете подобни дисбаланси да не възникнат отново? Тъй като още ги чувстваме. Госпожа Залевска и след това следващият оратор. Министром е, Хорватским. Благодаря за вашите презентации. Благодаря на двамата хрватски министри. Ние също имаме известни опасения, че може да се получи така, че средства от Кохезионния фонд да бъдат е, пренасочени към така наречения зелен преход. И може би сега ще трябва да си помислим как да не се съкръщават тези средства, а да се открият нещата отново. И комисията може би трябва да се замисли как трябва да насърчава този процес на екологизация. Може би ще трябва да решим какви средства за какви цели да бъдат предвидени. Вие посочихте приоритети и смятам, че по тази причина би било важно да бъдат подредени тези приоритети по важно, за да знаем кое е най-важно и какво трябва приоритетно да се финансира. Да речем, имаме големи проекти по отношение на цифровото изключване. При нас всички училища имат интернет връзка с широколентов интернет. Всички учители са преминали обучение, имат мултимедиални черни дъски. Сега имаме проекти за по-възрастни хора, които също са жертва на изключването от света на цифровизацията и така да се каже, те ходят на училище за да учат. Ние изградихме стратегия и бихме могли да покажем как функционира и как може да бъде насърчавано ученето през целия живот. Вече имаме първоначални резултати. Освен това, имаме и създадени съответни агенции за тази цел. Господин Данилсън. прекъсва. Демократ. Даря. Това е господин Даниелсон. Вие представихте програмата на председателството сега. Аз съм от групата на социалистите и за нас е много важна социална Европа и условията на труд за гражданите. Радвам се много, че Хорватското председателство говори специално за важността на социалния стълб. Това е един от приоритетите и аз се радвам за това. Радвам се също, че вие подчертахте важността на социалния диалог и на колективното договаряне. Важно Важно е ние да изградим една устойчива Европа, Европа на равенството и това може да стане само ако се опираме на социалните партньори. Нашата политика е, е много важна в тази насока. Също и екологичната политика, защото тя играе голяма роля за е, качеството на живот на гражданите и в частност на работниците. Комисията, когато говори за социална Европа, техният представител посочи, че е, Европа, ангажирана с тази тема, ще ни помогне да направим така, че е, ако инвестираме едно евро, да получим 2 евро в печалба. И е важно да имаме нова стратегия по отношение на работната страна. Това е нещо много важно. Много важно е ние да имаме нова стратегия в тази връзка, да имаме и глобална визия, която да ни даде възможност да се борим срещу професионалните заболявания и също психическите заболявания след работниците. Госпожа Холмс. И след това госпожа Ферандес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата хрватски министри за техните презентации сега по демографските промени. Това е едно от най-големите предизвикателства в Европейския съюз и оказва въздействие върху економическите, културните и териториалните баланси. И разбира се, тук трябва да се гарантира спазване на социалните права, независимо къде живее лицето в Европейския съюз. Трябва да се разработят съответни механизми, които да не позволяват хиляди млади хора да напускат определени територии. Тук трябва да се гарантира добро качество на работните места и изобщо работни места. Всичко това е много важно Испанското правителство в тази връзка набеляза определени мерки. Аз мисля, че те могат да послужат за пример в други региони на Европа. Миналата седмица в Страсбург установихме, че една от целите на хрватското председателство е да се правим с демографските промени, какво можете да направите, така че младите хора от отдалечените и селските райони да останат там, да им осигурите работа, да осигурите също и устойчивост в пенсионните системи на Европейския съюз. Госпожа Фернандес и след това госпожа Леонар. Господин министр, госпожо министр, някои от въпросите вече бяха засегнати, аз обаче искам да ги подчертая отново от една страна Европейската комисия представи миналата седмица новия зелен курс и тук става дума за борба с климатичните промени, постигане на климатичен неутралитет и също така фондът за справедлив преход. Обаче в групата на социалистите на нас ни липсва задълбочаване на социалното измерение на новия зелен курс. Естествено е важно да опазваме околната среда, обаче също времено трябва да не губим от поглед социалната справедливост, защото всъщност това са хората, които ще бъдат най-силно засегнати. И затова искам да попитам дали Харватското председателство има за приоритет социалното социалното измерение на новия зелен курс и какви конкретни стъпки смятате да предприемете. След това финландското председателство постави за свой приоритет економиката на добър стандарт на живот е, и е, създаване на задоволство в обществото. Една от темите обаче е, не беше взета предвид, тя беше засегната от един от колегите, а именно психическото здраве на работниците. Промяната на света на труда, цифровизацията водят до влушаване на психическото здраве и ние трябва да създадем модели на труд, които да гарантират не само е, физическото, но и е, психическото здраве на работниците. Харватското пред председателство включило ли е това като приоритет и какви мерки смятате да предприемете? Госпожа Ленуар е следващият оратор. Госпожо министър, господин министър, благодаря за това, че представихте вашите визии за социалните права и за света на труда в нашата комисия. Миналата седмица ние разработихме пътя към социална Европа и всъщност не трябва да забравяме нито един човек в сферата на здравеопазването, като взимаме предвид Европейския план за борба срещу рака. Ракът е първата причина за смъртност в много държави членки, един от е, много големите здравословни проблеми в света на труда. Има е, повече от 50% хора, които които умират от рак и това по професионални причини и е, сред жените увеличаването е, на рака на гърдата е факт, особено когато работят нощта смяна. Как вие искате да насърчавате добрите условия на труд? Вашето председателство съвпада с започването на работа по програмата за борба срещу рака и е, всъщност е, как вие искате да вдъхнете повече амбиция на този план? Благодаря. Госпожа Максова и след това госпожа Семедо Кадрали. Благодаря, госпожо председател. Ние наистина сме радостни да чуем визията на хрватското председателство и аз, както каза един от колегите, аз мисля, че трябва да представите по-конкретни идеи. В случая е много важно да се говори за средствата в социалната политика, вие казахте, че населението застранява и дали вашето председателство предвижда мерки в тази насока да се справим с тези предизвикателства, като гарантираме устойчивост на социалните системи не само в отделните страни, но в Европейския съюз като цяло. Един от приоритетите, според мен, е да се позовем на документ 883 Координиране на социалната сигурност. Аз мисля, че това ще бъде добра стъпка, въпреки че вярвам, че темата е много комплексна. Освен това, ще се радвам много, ако вие е, защитите СФС плюс е, и непрехвърлянето на средства в Фонда за справедлив преход. Благодаря за това, че отделяте внимание на хората с увреждания и също така ще бъде добре, ако има специфични заключения как да се помогне на хората с увреждания, също така винетки за тях, за техните автомобили, достъп до публични места. Всъщност, каква е вашата идея в тази връзка, госпожа Семейо? Благодаря, госпожо председател. Аз имам въпрос към министър Бедекович. Изтичането на мозъци това е важен проблем и вие го споменахте. Вие споменахте движението на мозъци като альтернатива на изтичането на мозъци. Как, как, какво е вашето конкретно предложение? Какво могат да направят държавите членки? Вторият ми въпрос към министър Ладрович. Питах се какво е мнението на източноевропейските държави членки по отношение на увеличаването на минималната работна заплата и как смятате да ги убедите да се приеме минимална работна заплата като възможност за достоен живот? Господин Алаванус. Благодаря. В целия Европейски съюз по време на доста дълъг период ние следвахме определени политически ориентации с много точни резултати. Има различни форми на труд, които бяха следвани и промотирани през последните години, да речем колективните трудови договори за съжаление, бяха третирани по наистина непоносим начин. Синдикатите, например, повече не могат да се намесват предвид взетите мерки през последните години ние внесохме много дълбоки промени в социалната сфера и тя вече не е публична система и се превръща в система, финансирана от заинтересовани лица, т.е. почти частна. Това е проблем, който не съществува само в моята страна, но и в други страни, като Белгия, Франция и така нататък. Аз констатирам, известни разлики във вашето във вашите изказвания. Вие казахте, че има движение на мозъци, хора, които са задължени да работят в други страни е, и то за да намерят задоволителни условия на труд. Но в крайна сметка това са номади, които ходят и работят другаде. Как можем да намерим и решение на проблема за младежката безработица – има. Освен това. Господин Салиба, благодаря на господа министрите за техните презентации. Пожелавам ви успех в председателството. Един от вашите приоритети е цифровизацията и Европейският съюз трябва да направи още една стъпка, да стане по-конкурентоспособен, да създаде повече възможности на пазара на труда. Освен възможностите, създадени от цифровизацията за пазара на труда, по този начин се породиха и предизвикателства. И ние сме свидетели, например, на повече е, психически проблеми и а, е, повече трудности а, е, да се балансира професионалния и личния живот. И аз искам да ви задам въпрос. Европейският парламент започна да обсъжда въпроса а, за правото на а, цифрово изключване – така че заетите да могат да прекарват повече време в семейството си необезпокоявани. Какво мислите по този въпрос? Ще ви попитам и за заетите, които работят за цифрови платформи. На европейско ниво липсва законодателство, липсват регламенти. Повечето от тези лица имат статута на самонети. Какво е, каква е вашата позиция? Господин Бръглес. Господа министри, благодаря ви за представенето. Имам няколко въпроса към вас. Какво ще направи Харватското председателство за включването на социалното изменение към заедно с зеления курс към политиките, които се отразяват на общия пазар. И искам да чуя малко повече за демографските промени. Къде, в кои европейски политики може да се постигне промяна? Разбира се, че няма лечни лесни решения. В момента започваме различни процеси. Но в сегашното положение, къде според вас е нужна най-силна промяна? И накрая, още един ключов въпрос за нашата комисия. Как възнамерявате да обедините борбата с климатичните изменения и равнопоставеността на половете, например, на пазара на труда. Госпожа Бишов има думата. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, благодаря много, че представихте толкова подробно тук вашата програма. Вие чухте, че за нас тук в Комисията по заетост регламентът за координиране на, социални, на системите за социална сигурност е нещо много важно и като докладчик аз бих искала да подчертая още веднъж това. Ние установяваме, а и господин министърът посочи, че именно по време на финландското председателство още веднъж е изтъкнато значението на този регламент за гражданите и всъщност почти всички е, биха искали да имат квалифицирана работна ръка в своите държави. Обаче, когато се стигне до социални права, те са и социални придобивки, те са твърде въздържани. И аз искам да кажа, че това всъщност е един от основните регламенти на социална Европа, където Европа трябва да покаже, че ако желая да насърчава честната мобилност, трябва да подкрепя съответно гражданите. И е, като една от последните изказващи се в дискусията имам някои въпроси. Ако е, по скала от 1 до 6, от много слабо до много силно, трябва да опишете колко високи са вашите амбиции да приключите това досие, аз бих се радвала много на един подобен кратък отговор, на една подобна оценка. Благодаря госпожа Лизен и господин Патърн след това. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на двамата министри. Разбира се, искам и да ги поздравя с тяхното първо председателство. Аз съм от Венетия и мога да кажа, че има много сходни неща между нас, е, имайки предвид развитието на регионите. Приветствам вашите приоритети. Те са много внимателно и конкретно формулирани, обаче със сигурност ще трябва да се замислим и за определене на правната основа или на правното основание, в частност е, за тези европейски политики, поради което аз искам да попитам как смятате да действате във връзка с основните теми, например проблеми свързани с трансгранични работници и трансгранична мобилност. Какво предлагате във връзка с демографските проблеми, пред които сме изправени всички, подкрепа на семействата или създаване на стимули за иммиграция? Е, освен това, е, как виждате Балканския път тук, изобщо това е една проблематика, по която трябва да се работи, за да стигнем до правилни решения. След това, балансирано развитие на Европейския съюз, като се вземат предвид особеностите на всяка държава членка, на всеки регион, а и разбира се нуждите на гражданите. Как виждате вашата роля като неутрални последници, като честни посредници, защото всъщност вие не може да бъдете съвсем неутрални? и Господин Патън накрая. Много благодаря и аз искам да поздравя председателството и да му пожелая успех. Харватия е чудесна държава, която съм посещавал няколко пъти. В Загреб се намират едни от любимите ми музеи, например музея на балканските взаимоотношения. Вероятно, следващия път ще се добави и едно а, малко помещение, посветено на Брексит. А, вие а, ще добавите към а, цялото това сложно досие и сложният въпрос с а, Брексит. А, Обединеното кралство а, има много постижения в правата на работниците, минимални работни заплати и така нататък. А, ще а, можете ли да обясните защо трябва да следваме европейския път, а, вместо да поемем по а, своя собствен път, след като не пуснем? Много благодаря. Сега давам думата за отговори на господата министри. Кой иска да започне? Заповядайте, моля. Уважаеми членове на Комисията по заетост, благодаря за всички ваши въпроси. Нямаме много време, така че ще се опитам да отговоря сбито а, и възможно най-пълно на вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря хронологично от а, а, първият а, кръг от въпроси. Не отговорих на въпроса за потенциала на дигитализацията и а, във връзка с а, регламент 883. Разбира се, ние разчитаме на цифровизацията за обмена на информация, но към този момент не във всички държави членки е възможно включването към обща цифрова система. Това ще се отрази на прилагането на този регламент. Говорихме и за SF+, и за Фонда за справедлив преход. Аз разбира се, не бих искал да се вадят средства от фонда ESF+, е за финансирането на дейности на други фондове. И нашата цел е в хода на бъдещите преговори ЕСФ да бъде разглеждан като важен фактор. Предстои ни и обсъждане и приключване на обсъждането по МФР и ние се надяваме, че ще имаме добри предпоставки за всички фондове, като например ESF+, което ще бъде добра предпоставка за реализирането на всички социални политики, като например образованието, цифровото включване и, и така нататък. Не бива да забравяме също така, че от а, харватска гледна точка разширяването а, е нещо положително и трябва да намерим официален начин да включим държавите, които все още не са членки, да ги включим в дейностите на съвета ЕПСКО, на неформалните срещи преди този съвет в Загреб. И ще проведем срещи с министрите на труда от Западните Балкани. Ще се опитаме да приближим нашите мнения до тях и да ги доближим до европейските институции. Говорихте за включването на възрастните хора в цифровото общество. Това е много важен въпрос. Всички ние трябва да го обсъждаме. Нашите най-добри намерения са за включване на всички заинтересовани страни в процеса на цифровизация. Цифровизацията е много важна за нас и ще я насърчаваме. Социалното измерение на зеленият курс. Фонда за справедлив преход и фонда ЕСФ Плюс – ще дадат възможност за създаване на социално измерение на зеления курс и прехода към екологосъобразна економика. Разбира се, има и потенциал за създаване на нова заетост. От друга страна има опасност от дисбаланси в пазарната економика – а, двата фонда за справедлив преход и фонда ЕСФ а, ще се опитаме да ги използваме а, за подплатяване на социалното измерение на зеления курс и а, смягчаване на негативните а, последици. Сега за баланса между професионалния и личния живот. Аз мятам, че нашия втори приоритет ще ни позволи да обсъждаме въпроси като психическото здраве на работното място и ситуации, в които то е застрашено. На пазара на труда а, стават бързи промени, те се отразяват както на професионалния, така и на личния живот и смятаме на съвета ЕПСКО да засегнем тези въпроси и да насърчим дебат по тези теми с цел психическото здраве да остане един от нашите приоритети, когато говорим за трудовия живот. социалното измерение на а, а, Европа, т.е. и специално координирането на социалните системи. А, говорим за а, пенсионните системи, системите за социално-здравно осигуряване. Когато говорим за тези системи, а, то можем да очакваме големи предизвикателства. От гледна точка на нашето председателство, трябва да се съсредоточим върху уменията, създаването на нови умения на пазара на труда ще помогне на заетите да се включат в новите изисквания на економиката и да се създаде една економика на благосъстоянието. Когато говорим за минимална работна заплата, все още сме на етап, на който очакваме резултатите от консултациите, които в момента текат между Европейската комисия и социалните партньори. И мога само да повторя, че а, ние провеждаме а, тристранен диалог с социалните партньори и по време на нашето председателство ще се постараем да направим всичко по силите ни, за да превърнем социалния диалог в един общоприет подход в целия Европейски съюз. И когато прилагаме социалния диалог, ще се опитваме и да го насърчаваме навсякъде по отношение на пазара на труда. Мисля, че отговорихме на всички въпроси, освен на въпроса на госпожа Бишов. Нейният въпрос за оценка по скалата от 1 до 6. Не казахте коя е най-високата оценка. Приемам, че това е шестица, така че когато свърши нашето председателство, ще се радваме да получим оценка 6 оценяваме амбицията си е, на 6. Госпожа Бедекович има думата сега. Много благодаря. Resorno kojim се ja при prije най najveći брой. Опитах се да групирам въпросите ви. Най-много въпроси бяха зададени във връзка с е, демографските е, проблеми. Радвам се, защото още в уводните си думи казах, че ние признаваме, че демографията е проблем не само за Харватия, а за целия Европейски съюз. И за това Много се радвам, че очевидно сме на едно и също мнение. Вие като представители на други държави членки от Европейския съюз също а, сте загрижени. Добре е да а, знаем, че всички искаме да напреднем в положителна посока а, по този проблем. Ако отчетем демографската ситуация в всички държави, ще видим, че все пак предизвикателствата са различни в различните държави и членки. Така че, каквито и препоръки да имаме, те трябва да, да са гъвкави и трябва да отчитат националните и регионалните фактори. В същото време препоръките трябва да целят подобряването на ситуацията в целия Европейски съюз. Мобилността на младите хора. Беше спомената като нещо свързано с демографията. Особено мобилността на младите хора и на активните млади хора. Моят колега също засегна този въпрос. Ако искаме да намерим решение на този проблем, Не бива да забравяме, че Европейският съюз се основава на концепцията за мобилност и принципа на свободно движение на гражданите. Също така трябва да отчетем факта, че мобилността на европейските граждани – е едно от е, основните права, които гарантира Европейският съюз. Европейският съюз иска да премахне всички бариери пред мобилността на работната сила. И а, ако а, искаме да насърчаваме мобилността и миграцията, трябва да подчертаем, че мобилността е една от основните свободи на европейските граждани. Със сигурност ще поставим акцент върху по-добрият баланс между професионалния и личния живот. ще се съсредоточим също така и върху демографското сближаване. Искаме да се доближат в своето демографско развитие държавите от Европейския съюз. Много членовете на комисията подчертаха, че темата демография е нещо, за което те първо почваме да говорим – то попадна в стратегическия дневен ред на Европейския съюз. Комисарят, който отговаря за тези въпроси е Добравка Шуица. Хрватското председателство иска да започне широка дискусия във връзка с демографските предизвикателства. Искаме да насърчаваме политики, които да подобрят качеството на живот, е, да подобрят е, баланса между личния и професионалния живот и да дадат повече възможности е, на семействата. Ние се намираме в началото на този процес. Първо трябва да анализираме настоящото положение, настоящите проблеми на национално и на а, ниво Европейски съюз. И след като проведем този анализ, въз основа на резултатите от него, ще направим съответните изводи. Попитахте ме за младежите в селските региони и как да ги задържим там и за малко по-общият проблем с изтичането на мозъци. Радвам се, че ми зададохте този въпрос. Проблема на младежите в отдалечени или в селски региони беше разпознат като въпрос, с който трябва да се заемем. Трябва да сме наясно, че в днешно време хората младите хора имат много възможности за разлика от е, младежите е, в предишните десетилетия. През 21 е, век има множество дейности, с които могат да се заемат младежите. И днешната младеж е много по-мобилна, отколкото преди. Те могат да пътуват в други държави, да учат там, да придобиват формално и неформално образование. Те са свободни да избират какъв живот ще водят. Възоснова на своите интереси. И не бива да забравяме, че днешните младежи в модерна Европа все още се борят с недостиг на работни места, нови тенденции, или пък изключване. И това въжи и за младежите, които живеят в селски или отдалечени райони. Ето защо сме дефинирали три основни приоритета, които ще се ръководим в действията си спрямо младежите. Първият ни приоритет засяга младежите от е, селски и отдалечени региони. Ще се опитаме да се е, справим с е, техните проблеми и да отговорим на нуждите им. Ще анализираме междусекторни мерки, за да се справим с проблематиката. На второ място, втората тема, с която ще се заемем, е повишаване на информираността на младите хора посредством предоставяне на повече информация. Ще обсъдим този въпрос на съвета за младеща и спорта. И последният ни приоритет, свързан с младежите в отдалечените региони и изтичането на мозъци, е да насърчаваме диалога на младежите с европейските институции в рамките на седмия цикъл от диалози. Младежите трябва да участват в процеса на вземане на решение и ще предложим приемането на отделен документ под формата на резолюция. И накрая Искам да благодаря на нашият, на член на вашата комисия, който спомена е едно, една от най-големите забележителности на Загреб, музея на прекъснатите взаимоотношения Радвам се, че сте го посетили. Ние много съжаляваме, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Но, разбира се, уважаваме волята, изразена от британския народ. Разбира се, винаги сте добре дошли и в Харватия, и в нашата столица. Много благодаря. Благодаря на нашите гости за това, че ни представиха приоритетите на хрватското председателство. Благодаря, че отговорихте на всички тези въпроси, които отразяват искрения интерес на нашите членове към общото ни досие. Успех, защото това е доста амбициозна задача и ние сме готови да си сътрудничим с вас. Благодаря ви. Thank you. Thank you. Bye. And now, if you allow me to, we'll get... И сега преминаваме към първа точка от дневния ред. Ще се опитаме да приемем дневния ред. казахме какво, чухме какво предложи господин Паден по въпроса за Брексит. Помислих малко и мисля, че първо ще кажа нещо за цялата процедура. За писмото, което получихме, процедурата за това писмо е по правило 56 първо искахме стандартно становище с докладчик, докладчици в сянка и така нататък, но графика беше много натоварен заради развитието на ситуацията в Обединеното кралство. Координаторите се договориха на 24 октомври да се работи по по-гъвкав начин и това е писмото, което е изготвено от координаторните представено е в писмен вид и е прието. Благодарение на избора на координаторите, това, това проекто писмо отразява последното развитие на ситуацията в Обединеното кралство. Процедурата беше демократична и прозрачна но въпреки това може да проведем кратка дискусия преди гласуването. Имаме две опции. Или опция едно да обменим мнения накратко днес в 11 или точно след 11. И след това вие е, ще изберете кой да говори, дали координаторите или някой друг, плюс господин Патън, защото той е този, който повдигна този въпрос. И опция B в 2.30 кратък обмен на мнения, включително координаторите или който изберете друг от групата и господин Патън. И след това ще гласуваме. Или след дискусията, сега сутринта, или диску... след дискусията след обед. Това са двете опции. Лично аз, може би, предпочитам опция А. Ако някой иска да добави нещо, сега е момента. Патън. Господин Патън. Благодаря, госпожо председател. Първо, оценявам вашата гъвкавост и това, че а, взехте предвид а, а, този въпрос. Аз лично предпочитам втората опция а, да обсъдим тази следобед а, писмото, защото хората не знаеха, че това е включено. Сега е в момента 11.05. Ако бързо решим, това ни позволява да имаме избор. Госпожа Мингириас. Аз предпочитам първата опция. В противен случай ще прекъснем гласуването. И не знам колко хора ще присъстват на гласуването след обед. Мисля, че няма друга опция, освен опция А. Господин Радки. Благодаря. Ние трябва да гласуваме сега защото всеки от нас е, има много плътен график и гласуването всъщност играе много важна роля в този график. Аз е, не мисля, че не можем да очакваме от колегите да обърнем всичко с главата нагоре днес, е, главата надолу днес. Now. I... Първи избор. Значи започваме сега ще следим, ще спазваме групите, но вие ще ми кажете кой ще говори от вашата група, дали координатор или някой друг. Първо господин Рапи. We are launching the discussion, right? Вие започвате дискусията преди гласуването, нали? Oh, Защо ще обсъждаме? Няма ли направо да гласуваме? Ние избира, избрахме опция А. Първо кратка дискусия за, за, за цялата процедура, както предложи господин Патън. Господин Пислари, разбрах, че е опция А да. Ра, господин Радка, съгласен ли сте? Искам да гласувам. Но това не беше опция А. Обединеното кралство реши да излезе от Европейския съюз. Това е становището, това е резултата опция 3. Опция 3 е да няма дискусия и да гласуваме направо. Обмен на мнения и три опции. Господин Радка, Давам си а, а, моето време за изказване на колегата, който написа писмото. Господин Писаро, започваме сега. Ясно ли е, че га провеждаме съвсем кратка дискусия и след това гласуване? Господин Писаро, от групата на социал-демократите. Много благодаря, госпожо председател. Ние сме съгласни ние сме съгласни с текста на писмото, така както е предложено тук. И освен това, то отразява дебата, който беше проведен в тази комисия. Също така отразява и съмненията, които имаме по отношение на прехода от старото към настоящото споразумение. Става дума за социалните права и трудовите права на работниците. Те първо бяха определени или по-скоро се съдържаха в приложение 4, а сега са в политическа декларация. Е, но една политическа декларация няма същия статут, е, както приложение 4, така че по тази причина ние имаме известни опасения. Ако е, договорът за преговори, срокът за преговори, извинете, не бъде удължен, то тогава има опасност в края на 2020 година да бъдем изправени пред ситуация, като че ли е на лице Брексит без споразумение за напускане на Европейския съюз. И това ще доведе до там, че нашата позиция – ще бъде много сходна с тази, която вчера беше изразена от представители на Обединеното кралство. И тук мисля, че и други споделят нашите опасения. Аз мисля, че е абсолютно необходимо Европейския парламент заедно с комисията и съвета да се застъпи във всички преговори във връзка с бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство непременно да бъдат включени социалните права и правата на работниците, които трябва да действат за всички по еднакъв начин. И това точно се изразява в писмото. Господин Радке. Аз мисля, че сега не е необходимо толкова много да говоря, да отнемам толкова време. Ние сме подготвили заедно едно писмо и е, ще го приемем днес е, в настоящата му редакция. Нямаше много големи разногласия във връзка с това писмо. Ясни са интересите на Европейския съюз и на нашата комисия, затова ние ще гласуваме за писмото. Писларо, Писларо. For... Благодаря. Искам моята колежка Моника Семедо да се изкаже. Renew... Аз съм докладчик в сянка от Реню по тази тема и все още има и неяснота за преходния период и участието на Обединеното кралство в програми като Еразъм Плюс – и ние предупредихме, че трябва да се запази възможността за удължаване на преходния период след 2020, 20, след 2020 година и да се избегне катастрофа за хора, компании а, и други институции в случай на е, no deal. Ланкензин от зелените. Мадам Хансен, please. Yeah. It will be Philip. Okay. Okay. Brexit has the potential to... Госпожа Филипс, намаляват се правата на работниците след Брексит и е, оттеглянето на Обединеното е, кралство. Е, стандартите е, се намаляват на социално ниво. Е, и много е трудно да бъдем конкурентно способни с Европейския съюз. Освен това, Борис Джонсън примахна възможността за удължаване на срока след 2020 година, в случай, че не успее да се замести законодателството с собствени проекто е, закони. Правата на работниците не могат да бъдат жертвани, за да бъдем конкурентно способност. Това опасно отегляне от Европейския съюз обаче дава възможност на Европ... Е, Обединеното кралство да направи точно това. Трябва да гарантираме, че правата на работниците в Обединеното кралство ще бъдат защитени сега и в бъдеще. Госпожа Жаме или някой друг от името на групата. Е, Аз е, не споделям изцяло тази резолюция. Аз мисля, че е, много от критиките са неоснователни, най-вече предвид правителството. Аз мисля, че ние трябва да респектираме решението на британците и не съм сигурна, че безпокойствата на този или онзи са основателни по отношение, например, на фискалската тема. Става дума е, да не се поставя прът в е, колелата е, на британския народ, който иска да излезе от Европейския съюз, както реши и ние, не трябва да се съмняваме, че всички ние и британския народ и отговорните членове на тяхното правителство ще създадат добри търговски отношения, така както с всички останали държави от останалия свят. Госпожа Рафалска. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, моята политическа група ЕКР подкрепя писмото и всички изложени въпроси там. Ние винаги говорим за осигуряване на интересите на гражданите на Европейския съюз и най-важните неща се отнасят до работниците и тяхната закрила, но също така и нормите на заетост. Това също е нещо важно. Следващият оратор, господин Вилюмсън. Благодаря много. Хората в Обединеното кралство решиха да напуснат Европейския съюз. Ние трябва да уважаваме това решение и въпросът тук е какви ще са нашите отношения. Те трябва да са ясни и отношенията не трябва да създават предпоставки за социален дъмпинг и намаляване на стандартите. Благодаря. Господин Патън, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Въпросът, който повдигнах за дневния ред, е писмото, което придружава становището. Ясно е, че комисията трябва да разгледа това писмо. Мисля, че 7 минути са достатъчни, но от, оценявам вашите а, усилия и не оценявам това, че нямах възможност а, да а, се изкажа по това писмо. Това беше а, моето опасение. А, по становището и по писмото като цяло има някои специфични въпроси, с които не съм съгласен, с които абсолютно съм несъгласен и изглежда комисията прекрачва своите правомощия с изготвянето на това писмо, особено след като чухме и някои политически изказвания тук, тази комисия се опитва да наложи правила за мандат, който е изоставен и нямат право да направят това. Обединеното кралство има много ясни стандарти а, за качество, минимално заплащане и така нататък. И Европейския съюз а, трябва да а, вярва със сигурност, че Обединеното кралство ще спане. Затова, затова аз не подкрепям това становище. Благодаря ви. Гос... Господин Патън, не съм аз. А, написала правата, правилата за 7 минути. Всички казаха това, което смятаха, че трябва да кажат. Ако вие не се съгласявате с писмото, това не означава, че цялата процедура е недемократична и непрозрачна. Тя беше много демократична и прозрачна. И това беше процедура по правило 56. И вие нямате никакви задължения да се съгласите с писмото и както виждате, позволих дискусия преди гласуването. Много благодаря на всички за това, че бяхте толкова конструктивни. И сега започваме гласуване. on in electronic vote. Yes, yes, yes. Електронно гласуване. Първо, Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. За приспособяване към глобализацията. Електронно гласуване. Поименно гласуване, начало на гласуването. Всички ли сте гласували? Край на гласуването. Приема се. И сега писмото относно Брексит, електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. то, а, а, точка 10 освобождаване от отговорност. Първо, освобождаване от отговорност за финансовите задължения за Европейския фонд за подобряване на а, условията на живот и условията на труд. Изменение едно, Нормално гласуване за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис D за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 10. За? Против? въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Това е втората част на изменение 14 за, против, въздържали се, приема се.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 точка 11 процедура за освобождаване от отговорност за Европейската агенция за безопасни условия на труд ОША. Изменение 1 за против въздържали се отхвърля се. Компромис 2 за против въздържали се. Приема се. Компромис 9. Извинете. Не успях да видя добре. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 изменение за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се,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 Изменение 16. За, против, въздържали се. Приема се. 17. За, против, въздържали се. Приема се. 18. За, против, въздържали се. Проверка. 18. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 и 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега крайното гласуване, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 12. Точка 12. ETF Европейска фундация за обучение. Е, изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2. Е, компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се.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 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Точка 13. Изменение 1 и 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против,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 въздържали се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25, първа част за, против, въздържали се, проверка.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 Точка 15. А, не функционира. Can we repeat the vote? Може ли да повторим гласуването? Начало на гласуването. Край на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Точка 15. Изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, приема се 21 и 22 за, против, въздържали се, отхвърля се по именно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Чудесно. Yeah, for... Sorry, but we have to get now... Извинявайте, но трябва да се върнем към точка 2. Съобщение от председателството. Както знаете, преводът днес е на всички 20 езици. Имаме съобщение о Екон employment, стратегията за растеж, економическия диалог с съместник председателя на комисията Добровски и комисарите Дженджелони и Шмид. Това ще се проведе на 27 януари, понеделник. Ще започне в 4 часа и ще приключи в 5.30. И след това ще и има е, среща на ЕКОН за европейския семестър. Това ще бъде от 5,5 до 6,5. Мисля, че всички бяхте информирани за това по имейл. Третото ми съобщение е изменение на дан, датите за срещите на нашата комисия заради Европейската парламентарна седмица, която се провежда между 13 и 19 февруари и комисията беше помолена да а, отмени срещите на 18 и 19 на 20 остава непроменено. За да компенсираме това, ще имаме допълнително време в случай, че е необходимо на 17 февруари след обед. И това ни отвежда към следното датите. Понеделник 17 февруари след обед, вторник 18 февруари от 5.15 до 19 и четвъртък 20 февруари това ще бъде сутрешна и следобедна сесия. Точка 3 приемане на протоколите. Ако нямате коментари, можем да приемем протоколите. Точка 5. Е, докладване за преговорите по правило 74. Първо ще чуем Европейския социален фонд плюс докладчик господин Каза. Госпожо председател, ще бъда кратък. Да приключи първото четене, Европейския парламент имаше а, мандат за преговори и да гласува в а, тази комисия на 2 октомври 2019 година. Преди това имаше а, триалог и с законодателите подчертаха кои са приоритетите. Също започнахме да търсим решение, което да бъде решено, което да бъде взето на политическо ниво. И препоръчвам да се противопоставим на някои от заключения за Европейския социален фонд. Ще продължим да работим с докладчиците, които работят в Комисията по бюджета за да се уверим, че се спазват договорите. Първата техническа среща беше предния понеделник и нашия екип по преговорите постига добри резултати и върши отлични работа, като решава техническите въпроси. Благодаря. Много благодаря за информацията на господин Каса. Сега дам думата на госпожа Максова, тя ще ни разкаже за командированите шофьори. Заповядайте. Уважаеми колеги, Всъщност това е резюме на последното развитие във връзка с последния пакет от 11 декември 2019 година. Четвъртия трилог се състоя във връзка с трите части от пакета и преговорите бяха много дълги. Накрая стигнахме до много споразумения, най-вече в тези сфери хармонизация на правилата за националния транспорт и транспортните фирми, също така е, командироване на водачи. Успяхме да вземем предвид и въпроса, свързан с е, интрагруп обмена между правилата за е, третиране на превозвача от трети страни и административно сътрудничество. Сега ще след бъде подложено на второ четене. Аз получих от секретарията от моите сътрудници информация, че МПЛ не може да бъде включена повече в преговорите. На 21 януари ще има гласуване в комисията Тран. Всъщност се състоя това гласуване и на 21 април е предвидено ново гласуване по време на пленарната сесия. Пакетът ще трябва да бъде гласуван през май и след това през юни. Това, което е важно, че позицията на съвета по въпроса на, по основните въпроси се доближава много до парламента до позицията на парламента. Благодаря. Brief, uh, Много благодаря, господин Вилмсен. Имате забележка към това досие. Заповядайте. Съвсем накратко искам да кажа, че от името на левицата приветстваме резултатите от а, преговорите. Няма дерогация от правилата за командироване. А, това е резултат от дългите и а, настоятелни преговори от всички страни по този пакет. И за това, а, за съжаление, новоизбраният заместник-председател на комисията не одобрява постигнатото споразумение. Задължителното връщане на превозните средства не е добро решение за намаляване на емисиите в рамките на 8 седмици водачите а, могат а, да извършват а, транспорт а, или каботаж. А, за този период от време могат да бъдат създадени фирми в съответните държави, в които се извършва а, транспорта. А, и ако се борим а, с а, фиктивните фирми, а, не бива да приемаме решение като това подкрепено от комисията. Благодаря. Сега ще чуем господин Радке за минималните изисквания за максималното време на шофиране. Много благодаря. Ще бъде кратък на немски. След е, четвъртия трилог е, и 10-часови преговори всички бяха толкова уморени, че накрая все пак се стигна до компромис. По мое виждане, е, този компромис се характеризира с това, че всъщност загубиха по-малко всички страни и някои може би трябваше да стискат юмруци в джубавете си. Разбира се, ние си пожелахме много повече, но във всички случаи факта, че имаме някакъв резултат, който може да бъде добре представен, за нас беше важно да се предвиди е, двуседмична референтна рамка при водачите за техните почивки. Там нищо не е променено и е, такава почивка трябва да бъде въведена и е, под натиск на съвета всъщност има въведено едно изключение за по-кратки паузи, обаче тук има много ясни правила за това изключение. Това въжи само извън страната на съответния водач. Сега за въвеждането на новите тахографи в тежкотоварните автомобили, тук се предвижда поетапен план да се реализира това до 2025 година и това е нещо, което беше особено важно за нас, особено за лекотоварните автомобили да се въведат същите правила. Така се предвижда поетапно въвеждане до 2026 година. Смятам, че за водачите на тези автомобили това е много важно, тъй като през последните години е, имаше е, проблем, че лекотоварните автомобили бяха превключвани, за да се избегне задължението за тахограф и сега вече е, на това се слага край. Освен това, имаме яснота е, по забраната за пренощуване в кабината. И при цялата критика, която може да се отправи по отделни въпроси, мисля, че Компромиса е добре балансиран и това, което желая нашата комисия, много от нашите желания са отразени в него. В крайна сметка компромисите са най-важни. Много благодаря. И сега преминаваме към 16-та точка от дневния ред. Представяне от страна Юрофонд за различни системи за колективно трудно, трудово договаряне. Е, заповядайте, моля. Малко сме притеснени с времето днес. Заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и за поканата. Казахте, времето не стига. Презентацията ни е дълга. Аз ще се опитам да бъда кратък е, и да мина бързо през нашата презентация, за да имаме е, повече възможности за дискусия ще кажа по какъв начин а, сравняваме различните системи за колективно трудово договаряне и какви разновидности установяваме. Ще представим сравнителни данни и ще представим някои типологии на системите за колективно трудово договаряне. Позоваваме се не само на нашите собствени е, изследвания, а също така на ОИСР, на МОД, на Европейската комисия Първата ни по-съдържателна част съдържа този стилизиран модел, така да се каже, на различните системи за колективно трудово договаряне. Имаме инпут, имаме среда, страни, процеси и резултати. Това е кръгово движение, което се е, отразява като резултат е, на производителността, заплащането, заетостта и разбира се се отразява и на околната среда. Е, всичко, което ще кажем за колективното трудово договаряне, засяга всички елементи от тази система. Околната среда е важна за ролята на законодателството и за участниците. Ще разгледаме е, синдикатите и работодателите, колко членове имат, колко са представителни, колко са автономни, как, какъв е капацитета им да договарят и да прилагат споразумение. Разбира се, колективното трудово договаряне е едно от най-важните нива в е, индустриалните взаимоотношения. Ще се спрем на ролята на държавата в е, този тристранен процес. Е, например, пренасене на резултатите върху неорганизираната част от економиката. Например, има ли координация в определенето на възнаграждението? ще видим по какъв начин се регламентират е, трудовите взаимоотношения, ще гледаме трудовото законодателство е, и е, различните типове колективни договори. На тази графика виждате съвсем накратко ще коментирам тези слайдове по отношение на актьорите, обхвата на членството в синдикатите. Това са част от индикаторите за силата на синдикатите. Виждате, че има много разлика между държавите членки и няма да можете да разпознаете откъде са данните. В скандинавските страни и в Белгия има висок процент членуващи в синдикатите. Това е част от схемите за заетост. Държавите от Централна и Източна Европа там има нисък процент на членство в синдикатите. Там се намира и Франция и Испания, така че различията не са толкова ярки. На следващия слайд виждате как се е променил процента членство в синдикатите през последните 15 години. Общата тенденция е към намаляване в различна степен. Държавите от Централна и Източна Европа, представени в тази схема, там се наблюдава силен спад в членството, а в държавите от скандинавския полуостров все още членството е, е доста високо. Тук имаме данни от различни години, така че не е възможно директно сравнение, но въпреки това се вижда какъв, каква част от заетите работят в фирми, които членуват в работодателски организации. И тук няма модели. Виждаме Испания и Франция, където членството в работодателски организации е доста високо. В Австрия, например, има задължително членство в Сдружение на работодателите и затова там процентът е много висок. От страната на синдикатите. Тук има много различни тенденции, стабилност в едни държави и промени в други. Степента на организираност на работодателите е до някъде и по-важна от организираността на работниците в синдикати за индустриалните взаимоотношения. Виждате доста информация на този слайд. Малките триъгълничета означават, че системата за колективно договаряне е централизирана и това сигнализира степента на организираност. Виждате, най-висока степен на организираност има в дружествата, които преговарят на ниво предприятие. виждате и високата, високият обхват означава висока гъстота на актьорите и също така възможност за механизми за удължаване на КТД. Например, във Франция има много висока степен ще прескоча един слайд. Основното послание е, че въпреки, че няма много колективни трудови договори в много държави. В много държави, в Австрия, Белгия, например, и северните страни, и Франция, Португалия, нивото на колективно трудово договаряне и броя колективни трудови договори остава висок. Следващия слайд ще кажа само две неща. Това е схематично представяне на индустриалните взаимоотношения, двустранно или тристранно договаряне за 15 държави от Европейския съюз. И ще кажа, че този въпрос е важен за за тези държави, след това за ново присъединилите се държави. Нивото на договаряне на ниво дружество е по-важно. И преди да дам думата на моя колега Кристиян, ще се спра на типологията и образуването на клъстери в индустриалните взаимоотношения. Това е модел на Еле Висър – а, и е публикувано в документ на комисията от а, 2009 година. Ще мина през а, а, някои от основните характеристики. В северните страни имаме така нареченият организиран корпоратизъм. Има силно социално партньорство, централизирани структури за преговаряне. В Централна и Западна Европа има социално партньорство, институционализирани преговори, много институционализирани форми на представителство на работниците на ниво компания. В южните страни има силна зависимост от държавната система. В на Запад има либерален модел, има доброволен, волонтаристичен принцип, социалните партньори не са толкова силни. В Централна и Източна Европа присъединили се през 2008 година. Има смесване на елементи от либералния модел и от държавния централизиран модел. Ще привлека внимание на някои точки в в Западна Европа и в Западна Европа се преговаря на ниво компания. В Централна Европа в модела на социално партньорство, държавното участие е в Сянка, а в Южна Европа държавата се намества. В економиките в преход държавата също води при прехода. Разпределяне на властта в либералния модел, е, организиран, ориентиран към към работниците. И накрая стил на преговори, интегративен стил в корпоративният и модел на социално партньорство, по-ориентиран към конфликта на юг и на запад. интегративният стил не включва а, само разпределянето, а и създаването на добавена стойност. И а, работниците са добре представени в тези два модела. Сега ще дам думата на Кристиан, за да продължи с развитието от 2009 година на сам. Дейвид спомена основните тенденции. Нещо, което се усили от кризата, което наблюдаваме през последните 15-20 години, са две неща. Децентрализация на колективното трудово, трудово договаряне от национално на от национално на секторно ниво и слиза до ниво компания. Също така наблюдаваме отслабване на синдикатите това, тази тенденция се усили а, от а, кризата, а, но се наблюдава от доста време и вероятно ще продължи. А, а, нивото на обхванатост на работниците обаче не се е променило. А всъщност работодателите остават организирани в същата степен, както и преди а, колективното трудно, трудово договаряне а, е отслабено, отслабена е ролята на синдикатите и социалните партньори и тук а, държавата засилва своята роля. Дейвид ви а, показа различните клъстери а, и а, тук ние извършихме собствени проучвания възоснова на нови данни и се попитахме дали имаме нова концепция за индустриалните взаимоотношения. Нашето предложение е да има концептуална рамка от три страни, която балансира трите страни, техните интереси, всеки трябва да има глас и има една книга, която имам да ви препоръчам, Джеймс Бът, за заетостта, индустриалните взаимоотношения. Там се казва, че всяка добра система трябва да е ефикасна, да има участие и да има глас и а, тук а, ще се позова на най-старата книга Беатрис Синди Уеб за индустриална а, демокрация и а, синдикати. А, а, те говорят за а, социална справедливост, а, качество на труда, а, на работното място и а, ефективност, конкурентоспособност. способност. Наблюдаваме това от 2006 година. Попитахме се, може ли да се измерят тези показатели по някакъв начин. Обърнахме се към колеги извън Европа, но работихме с испански екип и се опитахме да изведем показатели Имаме 13 показателя за индустриална демокрация, като например процент колективни трудови договори, имаме средно ниво на синдикатите, имаме и ниво предприятия, Например, измерваме информацията, която работодателите дават на работниците и как това се отразява на решенията, вземани в предприятието. И всичко това са част от показателите за индустриална демокрация. И прилагайки тези показатели, още малко сме прецизирали различните модели на индустриални взаимоотношения имаме 6 клъстера социално партньорство, корпоративизъм, управлявано от държавата управление 4 и 5 са модели на управление, основани на ниво дружество, законово уредени или доброволни. И последният клъстер е ориентиран към пазара. По този начин се опитваме да изследваме ефективността на тези модели. Германия, например, се премести от социалното партньорство към корпоративния клъстър. И тук се опитваме да разпределим ново присъединилите се държави защото виждаме, че те се разпределят на два клъстера. Имаме по-скоро корпоративистки и други ориентирани към маркетинговата економика. Има и някои изненади. Някои държави се явяват в други клъстери. Клъстера на държавите за социално партньорство. Те са централизирани, социалните партньори са добре включени, те са с най-добри показатели за индустриална демокрация. Този клъстър в този клъстър заетите са доста добре представени и в Австрия казах, че има задължително членство в работодателски организации. Виждате средната стойност в синия четириъгълник, а в първия клъстър виждате, че те постигат по-добри показатели в всички посоки. Втори клъстър – организиран корпоратизъм. Имаме колективна автономия и социално партньорство в баланс. И това е скандинавския клъстър. Социалните партньори обаче са по-автономни в сравнение с първия клъстър. Имаме силни работни съвети, участие на ниво предприятие в вземането на решение на ниво дружество – и а, тук социалният диалог на ниво предприятие а, е много силен. Виждате с а, двата четириъгълника какви са а, резултатите им спрямо средните стойности. The Преводачите молят малко по-бавно да говори ораторът. Um, the third one would be the Третият клъстър управление, рамкирано от държавата. Тук държавата има доста сериозна роля. Няма много участие на синдикатите, няма обхват членство в синдикатите и социалния диалог на ниво предприятие е слаб. Държавата има важна роля. Държавите са Испания, Гърция и така нататък. Ориентираните към пазара държави са Польша, Обединеното кралство, Естония. Държавата не играе голяма роля имат най-нисък показател на индустриална демокрация. Социалните партньори са слаби, няма много колективни трудови договори. И тук говорим за взаимовръзки, не говорим за причинно-следствена връзка така че всички тези клъстери показват добри резултати като цяло, но се различават в показателя си индустриална демокрация. Ние наблюдаваме отдавна тези феномени, но не можем да говорим за причините. Установяваме фактите. С нашето наблюдение е, успяваме да правим две неща. За първ път имаме показател за индустриалната демокрация и освен това по-ясно сме разпределили държавите е, спрямо различните модели на индустриални взаимоотношения. Освен това, сравняваме данните си с други показатели и установяваме следното. Държавите с най-висок показател на индустриална демокрация са най-конкурентоспособни, най-ефективни. И второто ни наблюдение е, че очевидно има връзка на нивото на КТД и резултатите. Държавите с високо ниво на КТД са по-добри от други в индустриалната демокрация, но това по-скоро са връзки, отколкото причини. Надявам се, че бяхме достатъчно бързи, за да оставим място и за дискусия. Много благодаря за тези интересни данни. И сега въпроси господин Бислер и след това госпожа Енджел. Много благодаря. Това беше много интересно за темите, които ще обсъждаме през годината. Е, много ми хареса индекса за е, индустриална демокрация. Първо един е, два модела има, но не представихте графика за това. Защо не беше много лицеприятно да го покажете ли? Може ли поне а, да ни изпратите тази информация, за да я сравним и разгледаме? Второ, ние политиците се предполага, че трябва да правим това, но все пак някакви препоръки, как да използваме тази информация на базата на знанията, които имате – може би а, можете да ни кажете повече. Индустриална демокрация. Очевидно това е нещо, за което трябва да се борим. Вие споменахте факта, че в някои страни не са в не работят по най-добрия модел, но дават резултати. Какви са вашите препоръки? Първо събираме въпросите и след това ще имате думата, за да отговорите. Господин Енджел. Благодаря, госпожо председател. Важно е да знаем какво правят агенциите. Оценяваме вашето присъствие. Да споменахте 6 клъстера и, например, Германия как преминава от един клъстер към друг до организиран корпоративизъм. Това е свързано с политическа стабилност. Какви са причините за тези промени и можете ли да предвидите други промени? след като има някаква промяна в политиката, и в политическото мнозинство в страната и това евентуално може да доведе до тези промени, преминаване от един клъстър в друга. Питер Хансен. И Много интересна а, презентация. Може ли също да кажете, и мен това ме интересува, защо Германия преминава от един кластър в друг? Не знам дали сте се занимавали в проучването, за нивото на заплати, когато сравним цените в различните страни и къде попадат страните в кой клъстър. Госпожа Перайра, благодаря. Благодаря за направената презентация. Аз съм от Португалия и при нас колективното трудово договаряне е много важен аспект. То всъщност представлява елемент на партиципативната демокрация. Също така представлява инструмент, който дава възможност за истинско участие при вземането на решения. Тук става дума, разбира се, и за правата на работниците. С времето те са извоювали тези права. Сега, съществува ли корелация в случая от една страна да имаме по-лоши условия на труд и по-малко колективно договаряне, и е, тенденция в обществото от друга страна да се приемат тези лоши работни места. Как виждате вие този проблем? Госпожа Франсен, благодаря. Комисията няколко пъти, включително миналата седмица, представи намеренията си да разшири колективното договаряне върху всички работници. И само обаче 16 държави членки са подписали конвенцията на Световната организация по труда, която измерва, която се смята за е, ефективно прилагане на тези ангажименти госпожа Гломини и след това госпожа Броне. И благодаря за презентацията. И аз изслушах с интерес това, което казахте. Е, два въпроса имам. Първо, не съм напълно съгласна с обяснението. Класификацията на Елевис за демокрацията и разширената роля на държавата. Не знам дали това е вярно, защото в Италия не е точно така, защото държавата няма разширена роля. Съществува микс на колективното договаряне – и втория въпрос. Чудя се дали няколко от научна гледна точка, не от политическа гледна точка, сте разглеждали за връзката между силата на системата за колективно договаряне и възможността да се въведат минимални минимална работна заплата, защото можем да кажем, че там, където е силна индустриалната система, е силно институционализирана, е по-трудно и има повече препятствия за въвеждане на законодателни мерки за минималната заплата и обратното също е вярно. Затова искам да попитам дали сте имали такива а, а, наблюдения. Госпожа Броне и след това госпожа Жданока. Благодаря за тази презентация. Аз ще говоря на френски язик. Моя въпрос е много подобен на тези, които бяха зададени. Става дума за вашето становище за системите на колективно трудово договаряне във връзка с въвеждането на европейска минимална заплата. Благодаря, госпожо председател. Знам, че в източна Европа е, има голям проблем с колективното договаряне, особено в Балтийските страни. На, първата, на, първия, на първията първия слайд а, показахте трите балтийски държави Естония, Латвия и Литва. Това, което ми изненада, ме изненада, че Естония на последния слайд е представена на различно място от Латвия и Литва. Можете ли да ни обясните какви са причините за това? И сега имате думата за отговор. Yes, uh, thank you very much for the... Много благодаря за всички тези интересни въпроси. Е, ще се опитам да отговоря структурирано, за да спести време. Първо, препоръки е, от гледна точка на е, Eurofound, е, разбира се, това е в нашата, нашето ДНК. И за това е ключово да има различни нива, на които работниците да чуят гласа си на ниво компания, чрез работнически съвети и така нататък, чрез колективно договаряне. Ние виждаме тази връзка, съвсем честно казано. Това и съществува връзка с демокрацията, с ефективността, когато има. Това поне не вреди. Съществува тази връзка и просто това е опит за равновесие. Защо Германия? За Германия може би не се е променила толкова в цялостната рамка, но се е променил как се използва рамката. Може би трябва да контекстуализираме и някои от показателите не можехме да ги използваме например, стачни действия, много стачки. Това хубаво ли е или лошо? Зависи откъде идвате, какво означава това за вас. Затова не сме използвали показателя за стачки, но сме използвали други показатели. Например, Германия е много близи до северния кластър. По отношение на някои механизми, Германия има минимална работна заплата, която беше въведена много а, късно, съвсем наскоро беше въведена. Но трябва да използваме рамката, която, която разполагаме и за това решихме, а, а, че Германия в организираните корпоративни кластъри. и другите два кластъра не са толкова лоши. Мисля, че беше просто въпрос – на време. Нямахме достатъчно време да разгледаме това. Корелацията между колективното договаряне и минималната заплата. Това е важна дискусия, която ще се провежда в бъдеще основно тези страни, северните страни, където има силни социални партньори, те нямат минимална заплата и те смятат, че това е автономна позиция. Не ни трябва а, държавата да се намесва в това. Това е тяхната позиция. Така че при тях определено съществува тази кор, колер, колера, релация. Италия. И Италия е в този клъстър, защото имате действително силно социално договаряне, особено е, е, е, законовата рамка, която имате от 2018 година. Това определя отношенията между работодатели и работници. Давам думата на колегата за останалите отговори. въпрос дали може да предоставим повече информация. Разбира сме, готови сме да го направим чрез секретарията, ако това е удачен начин. въпрос от италианска страна може да бъде зададен и от, за други страни, но това е упражнение по опростяване. и се губят някои подробности. Е, въпрос за реалното ниво на заплатите. Нямаме нищо по този въпрос, е, но макроекономическите резултати и връзката с колективното договаряне се обсъжда много. Има учени, които казват, че достойното колективно договаряне води до по-добри макроекономически резултати. Ако можете да координирате системата за колективно договаряне, това ще доведе до по-добри резултати. Въпроса за работниците и колективното договаряне – нямам отговор. Чета за Platform Workers. така че това явно е гореща тема. И знам, това беше а, и а, дискусия на една среща на комисията предната седмица. А, доста информация се публикува и ви препоръчвам да я погледнете. И накрая по препоръките. Регламента се стреми да насърчава диалога между менеджмента и работната ръка. И три сфери, в които е важно да обърнем внимание. Първо, подобряване на връзките между различните участници в колективното договаряне, след това автономност на социалните партньори, е, и укрепване е, на е, капацитета. И Кристиан също иска да добави нещо. Открих две теми, които не засегнахме. Естония. Естония с а, другите балтийски страни в кластъра, в същия кластър – и контекстуалните показатели. А, обаче а, Естония е в друг кластър и затова попада в друг кластър, не с другите балтийски страни. И за това как да насърчим колективното договаряне, както е според конвенцията на Световната организация по труда. Това е труден въпрос. Eurofund – се опитва да помага. И на един семинар за изграждане на капацитети се спомена нещо, което е за връзката между автономност и намеса. Тоест има тази дихотомия между колективното договаряне и автономността на социалните партньори. Затова се надяваме, че има предимства за затребяването на колективното договаряне, но всичко това трябва да бъде решено от социалните партньори и това ще бъде най-адекватно за социалната система. Много благодаря за тази интересна презентация. Говоря не само за съдържанието, а и за самата форма. Благодаря за цялата информация, която ни предоставихте. Трябват ни тези данни, за да можем да вземем добри решения. И мисля, че вашата презентация на различните модели на колективно договаряне в Европейския съюз могат да допринесат към дискусията. Пред нас има големи предизвикателства, като например Европейската минимална работна заплата – това е, е тежък въпрос, все още е, много крехък, е, но предстои да обсъждаме. Благодаря ви и се надяваме да, да се срещнем отново.